да влезе в САЩ, Пакистан, как влизат? Как се опазват правата на човека? Всяка държава може да решава как да си определи потока мигранти. И след това, като влязат, трябва да спазват законодателството на самата страна. Ако си истински беженец и искаш да избягаш от смъртта в страната си, искаш да се присъединиш към семейството си, тогава правата на човека ти трябва да бъдат опазени. Но има много утопии, само думи. Не трябва да се поставя под въпрос устойчивостта на нашия европейски проект. Благодаря. И аз ви благодаря. Само по една синя карта на човек. Дам думата на господин Ми Нойзер. Благодаря ви, госпожо председател. Въпросът е какво се случва с хората, които вече са приети има, използва ситуация на хуманитарна криза, особено по гръцките острови. Трябва да действаме решително. Това изисква е, от нас и ООН, и от Европейския съюз, и от Гърция. И мисля, че сами се бламираме, ако е, ООН трябва да изисква от нас решителни мерки. Положението се влуши драстично през последните няколко месеца. И трябва да обърнем особено внимание на ситуацията на децата. Една трета от а, мигрантите по гръцките острови са деца на възраст по 12 години. И тук а, говорим за хигиенните условия, за заболяванията, тъй като условията на станяване на тези мигранти са ужасяващи. Трябва незабавно да действаме, трябва да се започне конфер... незабавна координация между Европейската комисия, гръцкото правителство и хрватското председателство, за да се намери спешно решение на хуманитарната криза по гръцките острови. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Хокерайнен от ИД. Благодаря, госпожо председател. Кой, кой би си напълнил дома с неканени гости? В Финландия, в северна Финландия, положението е такова, че 35 000 бежанци са настанени. През 2015 година бяха наречени бежанци резултат от това деца бяха изнас... и младежи бяха изнасилвани. Кой е отговорен за това? И ние, и ние имаме жени и деца. Аз ходих на външните граници, преброих 500 млади мъже. Но според медиите, това са жени и деца. Мен очите не ме лъжат. Аз видях каква е действителността. Кой ще понесе отговорност? За, за, за млад мъж, който, е, който е заклал жена, например. Кой? Синя карта е, има към вас. Приемате ли? Да. Благодаря ви. Казахте, че никой няма да приеме дома си неканени гости. Добре, аз също не съм ви е канил тук. Никой не ви е канил тук. От нас не имате право да сте тук, защото е имало избори в вашата държава и сте бил законно избран. Същото въжи и в случая с обежището. Хората получават обежище, защото някой ги е поканил, защото имат право на закрила. Знаем, че има много проблеми по света, знаем, че има много беж, беженци. Искате да кажете, че тези хора нямат право на има процедура за обежище изобщо, така ли? Благодаря. Говорим за трафик на хора също така. Нещата там са същите, както при а, е, трафика на, на наркотици, само че става въпрос за повече пари. Парите, а, е, правилата, извинете, са същите върховенството на закона не предполага да се толерират а, престъпленията, извършвани от тези хора. Господин Басес, НП. Vă mulțumesc, doamnă Благодаря, госпожо председател. Грация. Европейският съюз има нужда от миграция, но от контролирана миграция. Това, което се случва обаче, изглежда, изглежда все повече като неконтролирана миграция и трафик на хора. Поради тази причина хората, които стигат до външните граници на Европейския съюз, от първият момент, в който излязат от страната си, са в опасност. Трябва да преминат през страни по транзит, където организирани престъпни мрежи ги поемат и ги завеждат до лодката или кораба, за да пресекат Средиземно море. За длъжни сме да спрем незаконният миграционен поток, като го спрем в корена му. Имаме нужда от споразумения за реадмисия, споразумения с държавите по транзит, за да може да неутрализираме тези престъпни групи, също така имаме нужда от военните флоти на държавите членки, които да патрулират и да връщат корабите обратно към пристанищата, от които са тръгнали. Това е решението. Иначе с години наред ще имаме този проблем с незаконната миграция и ще се питаме какво ще правим с Харватия, с гръцките острови и така нататък. Трябва да се контролира миграцията. Благодаря. И аз благодаря. Моля да спазвате едноминутно срок за изказвания. Колегата Зимио Коталде. За пореден път обсъждаме тук в тази зала въпроса за неразрешената миграционна криза. Защо? Защото Европейския съюз продължава да отказва да приеме реалността по границите си и да действа по съответен начин. Говорим за тъй наречените беженци, а всъщност Организа престъпност ни казва какво ние трябва да приемаме. Факт е, че вече няма истински беженци, а всъщност проблемът е чак толкова сложен за разрешаване трябва да обезкуражим незаконната миграция, включително и чрез връщане обратно на лодките. Нелегалните мигранти трябва да бъдат връщани наобратно и трябва да се окаже повече натиск върху страните по происход. А държавите, които отказват да се трънчат, трябва да бъдат санкционирани съответно. Има за да може да се Свърната е, ефикасно незаконните мигранти, трябва преди всичко да се заложат нужните предпоставки в страните по происход, включително всеки незаконен мигрант само насърчава още да го последват. Трябва най-накрая да се сложи край на тази безумна политика, трябва да се обезопасят е, външните граници. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Дели от НБ. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, това е много важна тема, но а, тя има една страна, която не сме засегнали все още. Това, което левичарите или колегите отляво а, избягват в а, изявленията си. Как Босанските граждани или гражданите на, на, на гръцките острови се справят и как се чувстват по отношение на това, че от години минават мигранти през градовете им и те не могат да, да те не смеят да излязат на улиците вечер. Аз съм от Сърбия и знам а, колко е отчаяващо положението. През 2015 година мигрантите бяха толкова много, че беше невъзможно да се живее в тези градове. А, на юг Европейския съюз. Положението е още по-лошо сега. Е Европейския съюз трябва да, да, да помогне на, на страните в преход от Западните Балкани. Те не са а, заможни страни и а, жителите им с впечатление, че а, всички се грижат единствено за мигрантите. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Шойдрова, е НП. Благодаря, дами и господа. Това, пред което е изправен Съюза на границите, е изключителна ситуация, изваредна ситуация. Хуманитарното положение на бежанците в някои ходспотове е катастрофално. Самата аз посетих Мория и видях как хората в Мория живеят. Независимо от това, те не искат да се върнат по домовете си, дори нямат къде, основно бежанците от Сирия – има милиони, които се движат сега от Сирия, от Африка, от Пакистан, от Афганистан. И това не е обичайната ситуация, като преди. Трябва да кажем, че 2020 година Европейския съюз обаче е по-добре подготвен и за това съм съгласна с казаното от колегите от Харватия, че харватското правителство и техните граничари правят всичко възможно. Те трябва да защитават външните граници на Съюза. От друга страна, трябва да бъдем и хора. Най-вече децата, които са сами с майките си или малолетните, те имат нужда от нашата подкрепа. Благодаря. Колегата Ресле от НП, заповядайте. Штована подпредседнице. Мигрантите живеят при много тежки условия, но местното население също е изправено пред тежко изпитание. Случват се по външната ни граница показва, че не сме готови да се справим с миграцията. Свидетели сме на потрясаващи кадри, идващи от Гърция, както и по най-дългата сухопътна граница на Съюза, като тази криза засяга не само страните на външната граница, но целият Европейски съюз. Харватия доказва своята солидарност през 90-те години, като прие над 1 милион бежанци, но сега се има твърдения за нехуманно отношение към мигрантите. Мога да ви уверя обаче, че хрватските сили защитават външната граница на Европейския съюз и спасяват мигрантите, когато живота им е изправен пред опасност. Също така, нито Хърватите Европейски съюз не бива да бъде подлаган на такъв политически натиск. В опит да се промени нашата по проблем на външните граници, а очевидно е, че трябва да се гарантира хуманитарно отношение към мигрантите. Благодаря ви с това. Се изчепа списък на ораторите. Седем колеги са поискали да се изкажат в процедурата по споданни изказвания. Ще дам думата и на седемтината. И на седемтимата. Започваме с Луиш Девеса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни давате възможност на всички да се изкажем по тази така важна тема. Мисля, че стана ясно на днешното заседание, че говорим за, за защитата на основните права по европейските граници. Защо говорим за това? Защото тези права биват нарушавани не само на, на границата между Харватия и Босна и Херцеговина. Просто не се справяме. Не, не, не, не отстояваме ценностите си. Както казаха редица колеги. Когато съвета говори за незаконно пресичане на граници, какво става, когато някой се яви на границата и не разполага с молба за, за убежище? Как може да твърдите, че е незаконно? Ако не е имал възможност да, да, да, потърси, да подаде такава молба в консулство. Благодаря. Моля да се придържате към времето и да се държите почтително. Господин Зовко, е НП. zeit reden und die sachen verschieben sich immer weiter nach hinten. das ist eine grobe Äh, eine grobe eine Unzumutbarkeit gegenüber den Неприемливо е отношението ви към колегите, които не споделят вашето мнение. Така че, моля ви, започнете да водите останете както трябва и прекъсвайте хората, когато изтече минутата и време за изказване. Това е недопустимо. Наистина, много е емоционално това за мен, тъй като съм от Босна и Херцеговина Всъщност бях в Босна и Херцеговина, мина границата. Ще изчета речта си, за да не се отдам на емоциите си от всички, които говорят какво ли не е тук. Някой спи в Босна и Херцеговина, каза Радунчич. Той поиска помощта на Харватия – каза, че миграционната криза в Босна и Херцеговина не трябва да бъде третирана като хуманитарна. Това е всъщност хуманитарна. Има нужда от 400 граничари повече. 40 милиона са дошли от Европа, Европа но само 7% са заделени за подкрепа на мостните институции в Босна. Местните институции са поели натиска от началото на миграционната криза. Единствените, които изличат полза, са трафикантите. Харватите са арестували 95 такива тази година. Заместник директора на USAID каза, че Америка ще трябва да спре помощта за Босна и Херцеговина, ако те не запсилят борбата си. Не си играйте с Босна и Херцеговина тук. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Колеги, много ви моля да спазвате правилото за едноминутни изказвания. Колегата Нари от Буе. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател ние, ще на Европейския парламент, сме наясно с нарушаването на човешките права по външната граница на Европейския съюз и преди всичко сме наясно с тематичното отблъскване на беженци по от външната граница от страна на Харватия. Това нарушава човешките правила, но може да се отбележат подобни случаи и на границата между Франция и Италия или границата на Испания, където също често има такива случаи. Преди един месец а, испански гранични служители са върнали бежанци обратно в Марокко след пресичане на границата, което нарушава хартата на основните човешки права. Граничен контрол при никакъв случай не може да нарушава хуманитарното право, което е в сила. Освен това, държавите членки трябва да подпомогнат НПО-тата, които спасяват човешки животи, като този баски кораб, който спаси 150, който спаси 150 човек в началото на седмицата. Благодаря ви. Думата има колегата Главък от НП. Хвала лепа, госпожо подпредседница. Благодаря, госпожо председател едно, един от четирите приоритета на хрватското председателство е опазването на, на, на Европа чрез е, засилването на, на, на е, охраната както по границите, така и сигурността в Европа. Е, ние настояваме на хуманно е, отношение моята страна има най-дългата външна граница на Европейския съюз и хърватските граници са отворени, ще останат, ще останат отворени, няма да има телени огради и барикади. действията по хърватската граница напълно съответстват на законодателството на Европейския съюз Хърватия, както и на международните стандарти. Хърватия е изправена пред множество хора, които нямат за цел да останат в Харватия и искат да се преместят в Западна Европа. Миграцията е нещо, което засяга целия Европейски съюз. А, мненията ни може да, не са, може да са различни, но те трябва да са хуманни. Трябва ни законна миграция и хуманност. Благодаря. Госпожа Зарена от Социалистите и Демократите. Мерси. Правото на убежище е, е задължение, не е право. Това е задължение по международната конвенция за статута на беженците, правото да не бъдат връщани и държавите членки са го подписали, включително Харватия. Втория член договора, нашия договор почива върху ценността за спазване на човешкото достоинство, демокрацията, равенството. Управлението на границите следователно трябва да се прави по учредителните договори и международните ангажименти. За да се ограничат потоците, Европейски съюз и държавите членки не спазват правната рамка и изнасят навън управлението на тези граници, като подписват двустранни договори с държави, които не изпълняват изискванията и не защитават правата на мигрантите. Всичко доказателства са пред нас. Условията не се спазват. Смятате ли, че държавите членки днес спазват конвенцията за статута на бежанците? Ако не, какво ще направите, за да спазват тази конвенция? Смятате ли, че да прехвърляме миграцията към трети страни ще реши структурни проблеми и е, ще отговори на международните споразумения. Благодаря. Следващият оратор колегата Кирцус от НП. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθεια που κάνει υπέρ των προσφύγων. път бих искал да благодаря на Европейската комисия за всички усилия, които полага за приема на мигрантите и бежанците. Струва ми се обаче, че стигнахме до точка, в която не можем да продължим по същия начин. И смятам, че дъблинският аргумент трябва да бъде преразгледан, за да се подобри хуманитарният прием на мигрантите и бежанците. Правилата трябва да бъдат променени, за да може тежестта за прием на мигрантите да не се да не пада само на плещите на страните по външните граници. Знам, че това никак няма да е лесно, тъй като много правителства на държавите членки все още са в шоково състояние след кризата от 2015-2016 година, но само така ще можем да постигнем някакви, някакви стабилни резултати гръцкият министър-председател направи предложение за преразпределяне на 4000 непридружавани малолетни в държавите членки на Европейския съюз. Трябва да се даде положителен отговор на това искане. Госпожа Перега от ГОЕ. Благодаря. Европейския съюз казва, че е защитник на правата на човека, но засилва хуманитарната криза, казва ОНЕ. Има различни критерии, селективни, нечовешки, които се създават, за да се избират определени и да се заправят или изхвърлят други. Създават се истински концентрационни лагери при ужасяващи условия. Европейския съюз продължава своите усилия да консолидира идеята за Европа крепост като изоставя границите и прави престъпни споразумения, като споразумението с Турция, с Либия, с пряката намеса на Европейския съюз, която налага своите политики за миграция в трети страни, като дори помощта за развитие вече зависи от това да се спират миграционните потоци. Трябва да се сложи край на това насилие срещу третите страни и да се спазва международното право в сферата на миграцията. Благодаря. И така, с това приключваме изказванията. Давам думата на комисар Дали за последни бележки. Thank you all for your interventions. I... Благодаря на всички ви за коментарите. От дебатът оставам с впечатлението, че спазването на основните човешки права и преди всичко принципа за невръщане на всички лица са приоритет, независимо дали става дума за държави членки на Европейския съюз и държави, които не са членки на Съюза. Съгласен съм, че не бива да се допуска физическо насилие срещу мигранти и беженци, меко казано. И следва да гарантираме, че се гарантират адекватно обгрижване на най-уязвимите и в частност на децата. Трябва също така това да се гарантира по целият маршрут на миграцията. А служителите на гранична полиция трябва да спазват основните човешки права. Това също е безспорно. Имаме нова система за разглеждане на случаи на твърдение за нарушаване на човешките права. Важно е обаче сега тези механизми да започнат да се прилагат. От наша страна Европейската комисия ще продължава да наблюдава дали се спазва европейското законодателство по външните граници. Ще продължаваме да работим и в сътрудничество с партньорите съседите ни и съседни страни, в частност по Западните Балкани, за да помогнем съседните страни, за да не попадат мигрантите в ръцете на безкуповни организирани престъпни мрежи. По въпросът зададен от вас, господин Азмани, Европейската комисия смята, че основните предизвикателства по външните ни граници са неразривно свързани с вътрешното положение в Европейския съюз. И двете предизвикателства би следвало да се разгледат паралелно. Много въпроси, които засегнахте, като например вторичното движение или граничния контрол, сътрудничеството с трети страни и разбира се хуманитарното положение по външните граници са съществени въпроси и те ще бъдат разгледани в рамките на новият пакт за миграцията. Миграцията е сред най-големите предизвикателства, пред които е бил изправен Европейски съюз през последните години. Не можем с примирение да гледаме страданието на мигрантите по външните ни граници трябва да преразгледаме разбирането си за това как заедно можем да се справим с действителността, която представлява миграцията. Трябва да сме в състояние да се справим с това явление, което очевидно няма да очуми скоро и то при първо зачитане на достоинството и основните права на тези хора и разчитаме на вашето сътрудничество. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Бранят, представител на председателството на съвета. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря ви за този дебат. Без съмнение, положението на външните граници трябва, трябва да, да се отнесем към него и то своевременно. Трябва да се подобрят условията на мигрантите, особено у нези, които са в уязвими групи. Бих искал да повторя повторя, че председателството ще продължи да изпълнява цялостния, съобхватния подход към миграцията. Ще направим което е нужно, за да се постигне съгласуваност на европейско ниво. По отношение на външните граници, също така, ще се занимаваме и с вътрешните измерения. По отношение на отблъскването на вълните, както знаете, аз представлявам а, а, съвета, а не моята страна, но бих искала да кажа нещо, защото мисля, че несправедливо бе описана Харватия по отношение на отношенията към мигрантите. Има нулева толерантност към насилието в Харватия и това е нещо, което се което е възприето от правителството в всички области. Няма никаква толерантност към а, използването на сила от страна на полицията към когото и да било или вся, и, и, и всякакви нарушения от страна на полицейски служители. Всяка жалба се разследва много внимателно от Министерството на вътрешни, вътрешните работи. Уверявам ви, че полицията зачита основните права и достоинството на мигрантите в пълно съответствие с европейското, националното и международното право. Хърватия, като държава членка на Европейския съюз, има, има задължения, проистичащи от шенгенското законодателство и националното законодателство, за да да се противопоставя на незаконната миграция. Остава общ приоритет да се търсят всеобхватни решения на, на предизвикателствата. Предходните председателства свършиха много и ние възнамеряваме да продължаваме да надграждаме върху тази основа. Заедно с новата комисия ще започнем да, ще продължаваме да работим, следвайки един балансиран подход по новия стратегически дневен ред. Хрватското председателство се надява в новия пакт за миграцията и обежището това да заеме необходимото място по отношение на положението в Гърция. Положително развитие е това, че новото правителство е приело ново законодателство за обежището и а, свързани с това въпроси, като например връщането. От 1 януари влиза в сила. Очакваме, очаквам бързо да, влез, да, да започне да се изпълнява ефективната система на обежище е от изключително голямо значение за управлението на мигрантските потоци. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. С това приключваме този дебат и минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно по-добър интернет за децата. Давам думата сега на Хелена Дали от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Дебатът днес е наистина своевременен, тъй като вчера отбелязахме Денят за по-безопасен интернет за 17-ти път. През 2004 година бе проведен първият такъв ден. Искаме на децата и младите хора, да дадем възможност да станат едни уверени възрастни хора, с умения, с уважение и онлайн и офлайн. Интернет да стане по-безопасен и по-добър за децата е приоритет. Децата са една трета от ползвателите на интернет. 800 милиона деца използват социалните медии. Искам също да ви припомня, че Една, един от шесте приоритета на тази комисия е да изгради една Европа, която да отговаря или да е пригодна за цифровата епоха и да даде възможност на всички, включително на децата, да се възползват от технологиите в рамките на етични граници. Комисията работи много активно през годините по този въпрос. Предприеха се действия, като например финансиране, координация, държавите членки и законодателство. Европейската стратегия за по-добър интернет за децата, голямата стратегия, е нашата рамка за това интернет да стане едно сигурно място за младите хора и децата. Тя съществува от 2012 година и е успешно Европейската комисия, държавите членки, и КТ индустрията и гражданското общество дадоха възможност да има по-добър интернет за децата посредством саморегулация и финансиране. Нашата политика почива върху Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Всички държави членки са подписали тази конвенция. Едно безпокойство е за децата онлайн и то се отразява в нашето законодателство. Директивата за електронна търговия, за борбата с сексуалната експлоатация на децата и детската порнография директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и е, регламента за защита на данните, съдържат разпоредби, които защитават е, децата онлайн. Европейската комисия ще работи по цялостна нова стратегия за правата на детето, включително правата онлайн. Стратегията трябва да включи действия за защита на уязвимите деца, да запази техните права онлайн, да има правосъдие за децата и борба с насилието. Ще укрепим и ще модернизираме правилата, които се прилагат към цифровите услуги посредством акта за цифровите услуги. Ще започнем с широки консултации за да се постигне баланс и за да постигнем конкретни мерки. Също така ще работим с държавите членки за пълното трансформиране на ревизиранията директива за аудиовизуалните и медийни услуги, то включва нови задължения на държавите членки да направят така, че платформите за споделяне на видеоклипове залагат мерки за защита на малолетните от зловредно съдържание онлайн. Става дума за механизми, които дават възможност да се провери възрастта, да се провери съдържанието и изобщо да има механизъм за контрол, както и механизъм за подаване на жалби. Ревизираната директива прави така, че данните, които са събрани от аудиовизуалните медии, да не бъдат обработвани за търговски цели, включително за профилиране и за реклами, които са насочени към конкретния тип поведение. Ще имаме и план за действие, който ще даде на децата компетентности и умения, за да може да се чувстват отлично в цифровата епоха. Посредством настоящия план за цифровизирано обучение и образование, ние искаме да се свържем с училищата, за да подобрим онлайн сигурността, медийната грамотност и цифровите умения. Например, Кампанията Безопасен интернет за Европейски съюз е стигнала до 30 милиона европейци през 18-та година. През 19-та година Европейския съюз направи такава седмица, която включи 4 милиона души 90% от 70-те хиляди действия е, бяха в е, училищата. Комисията планира да актуализира този план, като се съсредоточи върху цифровата грамотност и възможността да даде на младите хора уменията, които са им нужни, за да могат да живеят в цифровата епоха що се отнася до стратегията за по-добър интернет за децата. Европейската комисия се е консултирала с основните заинтересовани страни, за да се види тяхната роля. Те включват центровете за безопасен интернет, отраслите, е, неправителствени организации, държавите членки. Предварителните сигнали са положителни. Холистичен е подходът но има и някои нови рискове, като например дезинформацията, кибернасилието, лайв стриминг на незаконно съдържание и нови начини децата да използват технологиите. Актуализирането на стратегията ще трябва да бъде достатъчно гъвкаво, за да може да отговори на бъдещето. Цифровата екосистема се развива. Децата и младите хора сред са сред най-авангардните ползватели на технологиите. Комисията ще вземе решение и за в бъдеще, но винаги те ще почиват върху това какво се е случило до момента, как е била приложена стратегията до момента в държавите членки, резултатите е от нов пилотен проект, който подкрепя сътрудничеството между горещи линии и други такива, за да може бързо да се махат незаконни видове съдържание онлайн и новата стратегия за правата на детето. Това, което очакваме е, че работата в тази сфера ще продължи да поддържа баланс между закрила и овластяване, за да може децата и младите хора да продължат и с неформалното образование и обучение. Благодаря ви и очаквам да чуя дебата. Много благодаря. От името на политическите групи, от НП, госпожа Копът. Бързо дякую, пани przewodnicząca. Много благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, над 90% от а, тинейджерите в Европейския съюз имат достъп до интернет вкъщи. Това е първото поколение, което не си изпомня аналоговата епоха. Интернет се превръща в част от живота, част от света за младите хора, независимо дали това ни харесва. Младите хора също така черпят по-голямата част от знанията си, от таблетите и телефоните си почти вече не четат печатни книги. Това е пряко свързано с начина по който се придобиват нови знания. Интернет може да се окаже източник за, на достъп до равни възможности за много деца. От друга страна, обаче, развитието на интернет и социалните медии е свързано и с някои рискове, за които не сме подготвени нито ние като родители, нито децата ни. Често родителите сами трябва да се справят изправени пред проблеми с тормоз или натрапчиво преследване на деца в интернет, като това касае както жертвите, така и извършителите на този е, вид е, поведение. Също така сме свидетели и на все повече млади хора, които стават зависими от интернет. Надяваме се, че Европейската комисия в контекст на предложенията си ще, вземе, ще вземе предвид не само становището на индустрията на интернет компаниите, но и притесненията на родителите и децата. Благодаря ви. От социалисти думата имам Мириам Дали. Грация, чер, комисарио. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Когато водех една програма по телевизия с екипа ми а, разследвахме безопасността за децата онлайн. Един член от екипа ми се престори, че е 14 годишно момиче в публичен чат. И след няколко часа 30 мъже на, на всякаква възраст, до 68 годишна възраст, искаха да се срещнат с нея. Изпращаха лична информация, из, Пет от тях се появиха на срещата, за да се срещат с 14-годишното момиче и когато видяха камерите, избягаха. Разбира се, тръгваха да бягат, защото знаеха, че това не е редно. Децата могат много лесно да попаднат в такива клопки, без да си дават сметка. Днес чухме, че децата са много способни а, в а, всякакви едности, а, дейности а, онлайн, но те при все това са, са в заплаха, са изложени на заплаха. За това са необходими политики, а, се работи с доставчици на услуги, на дигитални платформи, на телефонни услуги, интересите на децата трябва да се споделят от родителите, неправителствените организации правителства и правителствата. Само тогава ще е безопасен интернет за децата ни. По същия начин, как, както искаме децата ни да са в безопасност на улицата и в училище, да искаме да са в безопасност и, он, и онлайн. Благодаря. От името на Обновия в Европа, госпожа Тум. Благодаря, уважаеми колеги, госпожо комисар. Когато се обяви този дебат, казах, че искам да участвам, тъй като по предишното законодателство отговарях за законодателството, за директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Разочаровах се обаче, че за един, чак 11, преди 11 та година е обсъждан този въпрос и от тогава имам само общ отход. Преди 10 години бяхме против фрагментирането на пазара. Преди 2 години обаче приехме а, директивата за аудиовизуалните и медийни услуги, като нещата трябва да се определят от държавите членки. Доброто е, че през 2019 година бе обявена нова експертна група комисията за по-безопасен интернет за децата. Само 8 години бяха нужни да се направи първата координирана стъпка от тогава. Тази група се е срещала три пъти, но сме далеч от решението. Защо? Смятам, че че трябва да вземем предвид поне три важни елемента. Първо, децата растат бързо и ние трябва да действаме също бързо. 10 години за политическо решение означава, че сме загубили едно цяло поколение. На второ място, не може да решаваме систематични проблеми с проекти, а това правим. Разбира се, че приехме и добри директиви, които вече споменахме за ксенофобията, за GDPR, но това не е достатъчно. Имаме нужда от един цялостен подход към образованието на децата. Не да го правим на парче, а във всяко училище задължително, с добри учители, с добър учебен план, с добра система за оценка. Какво обаче има на практика? Някои държави членки, 60% от училищата нямат въобще интернет връзка. Какво цифрово образование искаме? Смятам, че трябва да се действа, но трябва да се действа бързо и да се инвестира. Не просто в срещите на работни групи, трябва да се инвестира в училищата, иначе след 8 години същата работа. Благодаря. От името на ИД, господин Фест. Благодаря ви, госпожо председател. Всеки път, когато се случи някаква глупост по света, безспорно Европейската комисия стои зад това. Наскоро беше взето решението, че използването на интернет от младите хора води до намаляване на концентрацията, на второ място към социално поведение и на трето място до всякакъв вид тормоз и също така фактът, че употребата на такива технологии в ранна детска възраст може да навреди на развитието на мозъка. Тук не говорим въобще за другите видове заплахи, като например фактът, че те много ранна възраст се, изпра... се сблъскват с порнография, насилие и друг вид неподходящо тях съдържание. Очевидно е също така, че в видеоигрите отнемат времето, концентрацията на децата от други много по-смислени действия. Индустрията обаче се стреми да докопа възможно най-бързо бъдещите потребители както се опитваме да защитим децата от порнография или от хора, трябва да се опитаме да ги защитим и в интернет. Благодаря от името на зелените думата има господин Колай. Президент. Благодаря, госпожо пред... председател. Безопасния интернет за децата е от огромно значение. Децата трябва да са в безопасност, да се чувстват в безопасност онлайн. Те трябва да запазят своята любопитност и потребност да учат. Но като погледнах страницата на безопас... Деня на безопасния интернет, бях ужасен да видя, че дискусиите се съсредоточаваха върху това как изкуствен интелект може да идентифицира и да отстранява материал за насилие на деца. Ние трябва да намерим както възможностите, така и опасностите във всичките тези технологии. И мисля, че е твърде рано да, да, да възлагаме всичките си надежди на а, изкуствения интелект. Радвам се, че комисията спомена образованието защото вярвам, че бъдещите инициативи на комисията във връзка с безпластния интернет а, трябва да се съсредоточават върху а, развитието на уменията което не означава да се използват а, средствата на една конкретна а, компания, но да използват всички налични средства, които да са взаимно заменяеми. Госпожа Пелетиер от ГОЕ. Мерси, мадам ла президент, мадам ла комисар. Благодаря, госпожо комисар. 75% от децата използват интернет. Това е изключителен инструмент да се отвориш към света, но и крие рискове. Права сте, госпожо комисар, като казвате, че трябва да защитаваме децата. За, към, за тях има особени рискове. Радвам се, че се борим срещу киберкриминалността е, и насилието, така наречения слът шейминг на младите момичета. Във вашето съобщение вие съжалявате, че се подхожда консуматорски към интернет. Днес обаче е пълно с реклами в интернет, в които се показва един потребителски подход към света, един материалистичен подход. И накрая, госпожо комисар, в своето съобщение, което имам тук пред себе си, вие казвате интернет за всички, цифровизация за всички. И вие сте тези, които трябва да помогнат на хората с увреждания – Нищо обаче не пише за това. Трябва да кажете нещо по въпроса. Трябва да се възползвате от тази възможност, да ни говорите за необходимостта да се създаде приобщаваща цифровизация. Благодаря ви. Моля ви да спазвате времето за изказване. Следващия оратор е госпожа Спираки от името на НП. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, убедена съм, че сте наясно, че половината от децата на възраст между 11 и 16 години са били жертва на тормоз в интернет и са били поставени по други видове заплаха онлайн. В Гърция започнахме кампания, за да установим как младите хора се предпазват онлайн и резултатите от тази инициатива са забележителни. Младите хора имат много добри познания, но имат нужда и от наша помощ. Всички проучвания показват, че всички компании, разработващи видеоигри или социални мрежи, имат възможност да засекат материалът, който може да представлява заплаха за децата. Те имат възможност също така да засекат случаите на тормоз и да ги преустановят. И смятам, че трябва да инвестираме в повече такива инициативи, трябва да инвестираме и в материала, който се предоставя на преподавателите и родителите. Трябва да защитим гражданите на бъдещето. Благодаря ви, думала да има Бранд Банифе от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател, за младите поколения Интернет е изключително важно място, където живеят. Те там участват, еманципират се, както показват, например, Fridays for Future или Петъци за бъдещето. Трябва да създадем условия, за да може света онлайн да е сигурен за децата. Някои феномени се увеличават. Дискриминация, и злоупотреби онлайн, разпространяване на педопорнографски материали, така наречения ревенч порн и други, като и е, кибернасилието и турмоза. Има нарушение на правата на децата, които водят до сериозни травми. Трябва да усилим е, борбата си срещу тези феномени, да подобрим превенцията и е, цифровата грамотност – доброто ползване на интернет, да се ползват качествени продукти в интернет, дори и за забавление. Трябва да засилим и начините да премахваме от интернет вредно съдържание. Излязахме в Страсбург тук преди известно време един проект закон, който бе одобрен от Италия точно за така наречения сайбербулинг или кибернасилието. Трябва да се обменят добри практики между законодателите, трябва да има разговор с гражданското общество и така нататък. Трябва всички да носят своята отговорност, за да се борим срещу злоупотребите. Не може да си позволяваме да има едно поредно предизвикателство, а няма стъпка напред от страна на законодателя. Това трябва да бъде приоритет за нас. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващия оратор е господин Реслер от името на НП. Uh, Благодаря. Госпожо председател, в този дигитален свят е все по-важно да защитаваме децата от злоупотреби онлайн. Интернет е един много мощен инструмент с множество възможности, но крие и рискове. Необходими са защитни механизми, които да гарантират е, безопасността на децата онлайн, да ги защитят от, е, от е, турмоз, от злоупотреба и така нататък. Необходимо е да се включат както създателите на политики, политиците и технологичните компании. Основната опазваща роля обаче остава в ръцете на, деца, на родителите. Така че по-безопасна онлайн среда а, трябва да се, да се осигури, за да могат децата да се учат, да се образоват онлайн. Благодаря. Господин Агио Салиба от името на социалистите демократите. Уважаема госпожо комисар, интернет дава много възможности, но изпълнени с рискове за най-уязвимите ползватели и в частност за децата. Като ви самата казахте, децата могат и често са изправени пред проблематично за тях поведение, като детска порнография, насилие или дори случаи на самонараняване. Интернет игра се положена роля в всички аспекти на живота на децата, като е, игрите, ученето и общуването. Разполагаме с инструменти, за да помогнем на държавите, да, на, на децата и да се справят с проблемите в физическия свят. Но се питам дали разполагаме с същите инструменти, и умения, за да може децата да са щастливи и в безопасност и в интернет. Носим моралната отговорност да осигурим и безопасен интернет за нашите деца и да ги подготвим за един все по-цифров свят. Европейската комисия трябва незабавно да се справи с новопоявяващите се онлайн заплахи, за да гарантира онлайн сигурността на децата ни. Благодаря ви. Думата има господин Ким Прополусо от НП. Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου χθες και ως ψυχίατρος Вчера беше Световния ден на безопасния интернет. Аз съм психиатър и трябва да кажа, че съм притеснен. Всяко пето дете в Гърция е било турмозено онлайн. 60% са видели съдържание, което не е трябвало да виждат. Били са обект на турмоз, насилие, финансови измами. Много от децата казват, че са били, се чувствали изолирани. А родителите оставят децата с мобилни телефони в ръце, само за да им се махнат от главите. Трябва да накараме фирмите да направят софтуер, който да предпазва децата. Трябва да образоваме европейските родители и да има един е, инструментариум – трябва да ги образоваме и за това колко време трябва да се прекара в интернет и кое би било здравословния период от време. Трябва да ги опазим от отрицателните последствия. Благодаря. Това е края на записалите се. Сега са спонтанните изказвания. Шестима колеги са се записали. Ще имаме време за всички. Господин Негреско от социалистите. Благодаря, госпожо председател. Трябва да създадем по-безопасен интернет за децата си. Трябва да си сътрудничим с доставчиците, с създателите на съдържание, социалните методи, за да изработим добри практики, препоръки и решения, така че да превърнем интернет в по-безопасно място. Едно изследване наскоро в Румъния показва, че едно от всички три деца между 9 и 16 годишни възраст са били обект на кибертурмоз и това се става все по-често явление. Половината от децата не са направили нищо, защото са очаквали нещата да се решат от само себе си. Затова, може би, възрастните понякога на публику... възрастните понякога публикуват лични данни за децата си, защото си мислят, че това е безопасно. Както каза комисарят, важно е да, да насърчаваме дигиталното образование. А, трябва да приобщим и, роба, и родителите, и, и учителите, за да се насърчават това. Това е, е положителна инициатива от комисията. И аз съм убеден, че интернет ще бъде безопасно място, ако, ако го ползваме както трябва. Благодаря. Колегата Лукачевска. Благодаря ви, госпожо председател. Проучвания в различни държави членки показват, че дори 10 годишни деца вече са зависими от интернет. Все по-малки деца имат достъп до интернет и няма как да спрем тези тенденции. А пък психиатрите и психолозите ни казват, че прекалено дълго време, прекарано пред екраните в интернет, води до недостатъчна социализация и недостатъчно време прекарано с себеподобни, което вреди на развитието на младите хора. Ето защо трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че децата ни са в безопасност в интернет пространството и че материалите, до които имат достъп, са подходящи за възраст възрастта им. Има много интересно съдържание на разположение на децата в интернет, но има и други проблеми, като детската порнография, онлайн турмозът и насилието. Ето защо подкрепям всички инициативи, включително инициативата за по-безопасен интернет и Международния ден за по-безопасен интернет. Тази инициатива би следвало да бъде последвана от редица кампании за осведомяване на населението и други инициативи, които да гарантират, че децата ни са в безопасност в интернет. Стискам палци Европейската комисия да направи всичко по силите си за да стане интернет ни по-добър свят за децата ни. Благодаря ви. Думата има колегата Хайсер от 30 демократите. Ано, интернет. Е, у нас на Словенску са говори... Да, интернет. В Словакия ние казваме, че интернет като пожара е добър слуга, но лош господар. Не може да позволим на интернет да завземе децата ни. Не може да прехвърлим задълженията си към децата на таблета или на смартфона. Трябва да направим всичко възможно, за да бъде безопасен този интернет за нашите деца. И трябва данните за децата да не стигат до мрежите от педофили, и други, или пък дружества. Децата гледат реклами по интернет, пълни с сексуално съдържание или които им предлагат контакти от сексуален характер, така че трябва да подготвим програма за образование за ползване на интернет. този инструмент, но училищата трябва да подпомогнат децата. Благодаря. На пани комисарско, колегиня и колегове, о безпечни интернет. Е, Уважаема госпожо комисар, драги колеги, трябва да се борим за безопасен интернет за децата и на национално и на европейско ниво. Няма нужда да ви описвам всичките опасни практики, с сексуален турмоз и, и всичките рискове, които дебнат онлайн. Съгласна съм с комисаря, че а, че преработената директива е, е един общо европейски инструмент, който а, подобрява защитата на децата и трябва да, да я изпълним, да, да я в законодателствата си. Трябва да образоваме децата, учителите а, и родителите. И искам да обърна внимание на едно нещо, госпожо комисар. Много програми се разработват от нашите университети, например в Чехия, университета Палат